Liebe Kolleginnen und Kollegen. Председателят, скъпи колеги, пристъпваме към гласуване. Möchte bitten Platz zu nehmen. Моля, заемете местата си. Wir haben zur Abstimmung lediglich die Entschließung. Предстои да гласуваме единствено по решението за започване на междуинституционални преговори и за определяне на мандата за тези преговори за схемата за помощ във връзка с доставката на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения. Започваме с няколко изменения на водещата комисия, по които гласуваме анблок за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против. Електронна проверка, моля гласувайте. Всички ли гласуваха?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 Край на гласуването. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Ам alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за. Антрак 19 дагеген. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по изменение 19. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 50. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 22 отпада. Изменение 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 66 Електронна проверка по 28. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 и 53 идентични за, против, въздържали се, Отхвърлят се 29 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се 54 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се, Електронна проверка. Мисля, че се приема. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 отпада. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 58 отпада. 4 за, против, въздържали се, приема се. 59 отпада. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 отпада. 57 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 63-то отпада. Гласуваме по целия текст с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Ам alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се